и господа, започваме своята сесия и продължаваме работата, която приключихме на 5 юли. Документите още от протоколът от 5 юли е раздаден. Има ли възражения? Не. Следователно, протоколът се приема. Уважаеми колеги, много ми е приятно да ви кажа добре дошли отново след лятната вакансия. Това е първото ни заседание след вакансията. Аз се надявам, че сте си починали добре, защото през едните месеци ни чака усилена работа. Сигурно знаете, че в сряда сутринта председателят на Европейската комисия, господин Барозо, ще изнесе пред нас своята реч за състоянието на Европейския съюз. След това господин Барозо ще бъде на разположение, ще отговори на нашите въпроси и ще можем да проведем дебат. Надявам се, че вие ще се възползвате от възможността да заявите ясно позицията на парламента пред комисията. Трябва да ви съобщя няколко тъжни новини в началото.